So if I can call the meeting uh, to order. И така, нека започнем заседанието. Ще председателствам днешното заседание, тъй като госпожа председателят участва в тристранна среща по далекосъобщенията днес след обед. Затова имам честа да председателствам днешното заседание. Дневният ред по точка 7 имаме искане за отлагане – Бихте ли се съгласили? Точката е към подобрено регулиране на единния пазар. Приемливо ли е да бъде отложена тази точка? Виждам, че кимате утвърдително. Следователно точка 7 отпада от дневния ред. Разполагате с проекта на дневен ред. Приемаме ли го? Това е фантастично. Дневният ред е прият. Преминавам към съобщенията на председателя. Приветствам онези, които следят нашето заседание по интернет. То се предава на живо. Прекрасно е, че можем да ползваме технологията по такъв начин. Ние отговаряме за цифрия, цифровия единен пазар и трябва да се възползваме от технологията. Освен това, можете в интернет да ползвате и всички документи за днешното заседание. Следваща точка от дневния ред – одобряване на протокола от заседанието на 4 юни. Моля да одобрим протокола. Разбира се, ако някой има възражения, може да ги постави сега. Имам предвид възражения против протокола. Не виждам членовете представени тук да имат възражения, следователно протоколът се одобрява. Сега е, актуализиране на информацията за тристранните срещи и други прояви. В работната група за авторско право е, проведохме заседание на 23 юни, посветено на аудиовизуалния сектор. Чухме и изложения от автори и изпълнители, е, от е, финансиращи организации, от е, потребители и от научните среди. Раз, различни бяха застъпените позиции, извънредно различни. Много комплексни бяха въпросите, ние сме ги обсъждали. Разбира се, има комплексност навсякъде в подотраслите на авторското право. Аз научих много за финансирането, например, на филмовата индустрия. Научих много за авторите и особено за сценаристите, онези, които изготвят сценариите за филмите. Чух много нова информация за презграничните проблеми, които се нуждаят от решаване. От гледна точка пък на научните среди, понякога цялата информация, с която разполагаме, се обръща с главата надолу, ако мога така да се изразя, тъй че трябва да положим много усилия, за да постигаме напредък при съчетаване на тези различни позиции. Е, тук думата има и Комисията по правни въпроси. Мисля, че предложенията за авторското право ще стигна до нас чак през януари следващата година. Доста забавяне има в този процес. Е, по-добре е обаче всичко да бъде по-добре обмислено, отколкото да прибърсваме. Когато се обсъждат за реалните законодателни проекти през януари следващата година, така ще бъдем по-подготвени. Е, в четвъртък е, Сутринта ще бъде следващото заседание. Аз няма да мога да присъствам. От наше име ще присъства един от подгласниците. Изключително важно е нашата комисия да бъде активна и в бъдеще, както в миналото. Ние чухме много положителни коментари за участието си до сега. Имаме своята роля в тази важна реформа. Искате ли да добавите нещо? Благодаря ви. Just to add, perhaps... Uh, Искам да добавя, че заседанието в четвъртък сутринта ще бъде посветено на свободата на панорамата. Много спорен въпрос. Аз ще трябва да си тръгна предсрочно, както и представителят на Комисията по правни въпроси също ще си тръгне предсрочно, от групата на зелените. Не зная дали Имаме представител на комисията. Не съм сигурна, казва председателят. Искам само да ви кажа, че ще е добре да има яснота за комисията с оглед на сроковете за законодателния проект през януари. Е, би трябвало да има по един подгласник от всяка политическа е, група. Виждам, че Дан е тук. Той е бил подгласник в други моменти и по други въпроси, но предполагам, че и други колеги ще имат интерес. Въпросът за панорамата е много интересен, изключително важен и със сигурност ще имаме представител. За съжаление, аз няма да мога да присъствам, тъй като имам ангажимент поет в Глазгол. Най-напред трябваше да се проведе това заседание в сряда, след което беше изменен на датата на заседанието за четвъртък, което ми пречи да отменя ангажимента си и да присъствам. Мисля, че след гласуването ще чуем допълнителна информация, тъй като колегата не може да присъства в момента. Okay, Mr. Schwab, there we go. Can I hand it over to... По въпроса за тюлените, някой иска ли да ни даде актуална информация? Yeah, Благодаря, госпожо председател, казва господин Шваб. Трябва да ви кажа, че господин Бозой който работи усилено по този е, файл, по това досие, за съжаление не може да присъства днес, за да ни запознае с информация от първа ръка за това как е протекла тристранната среща миналата седмица в четвъртък. Той ми каза обаче, че е искал да ни уведоми, за тази тристранна среща. Тя се е провела миналия четвъртък, първа поред Преговорите са приключили успешно, досието е много кратко и е, като цяло всички, включително и докладчиците Сянка, са се ориентирали към приключване на работата. Той е уверен, че ще имаме добри новини от съвета след провеждането на заседанието на Корепер в сряда тази седмица. Е, става дума за транспониране на решение на Световната търговска организация, което е задължително за Европейския съюз. Е, споразумението е, отхвърля някои изключения, е, които са за сметка на туземното население. Въвеждат се нови критерии за продуктите от тюлени, изработвани от туземното население, инуитското население и условията, при които тези продукти могат да бъдат пускани на пазара или могат да бъдат използвани за лично потребление. Ако си спомняте, през 2008 година сме водили пак дискусии по този въпрос. Не става дума само за ежедневния живот на туземното население, а за пускането на пазара на продуктите от техния лов на тюлени. Е, смятаме, че е, това решение на Световната търговска организация трябва да бъде подкрепено. Надявам се и съветът да го направи. Мисля, че това е прекрасна новина и можем само да се поздравим с успешната работа. Благодаря, Андреас. Някой желая ли да се изкаже? за продуктите от тюлени. Мисля, че това беше наистина блестяща работа много бързо е, бе осъществена и ако мине през Корепер тази седмица, този въпрос ние ще гласуваме през юли месец. Е, това означава следващата седмица на пленарно заседание. Изключително качествено се справихме. Така или иначе имахме много строги срокове още по линия на Световната търговска организация. Сега, е, тъй като много бързо се движим, е, трябва да направим почивка до 15.45, защото тогава започва гласуването. Е, всички, които искат да участват в него, са предупредени за този начален час, тъй че ние не можем да го изменяме. Ще изчакаме до 15.45 и ви благодаря. start? Нека да започнем. Моля да имате малко търпение. Вероятно сме в а, края на тристранните диалози относно далеко съобщенията. По отношение на роуминга сме се договорили, но по отношение на мрежовата неутралност още няма договорка. Моля ви за търпение, трябва да имаме становище, знаете по темата. По гласуването имаме ли достатъчно хора? Да, значи ще се опитаме да минем през вота много бързо. Гласуваме по точката, която се нарича намаляване на емисиите от замърсителите, отделяне от пътните моторни превозни средства. Доклада е на Ружа, фон Хоенштайн, изменение 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. 42 и 43 за, против, отхвърлят се. 6 за, против, приема се. Компромисно изменение едно. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 45 за, против, въздържали се, приема се с устното изменение. 46 за, против, въздържали се,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 52 за, против, въздържали се, отхвърля се 53 за, 53 за, против, въздържали се, отхвърля се. 53 и 54 идентични. И двете изменения се отхвърлят. Изменение 7 за, против, въздържали се, приема се 55 за, против, въздържали се, отхвърля се 56 за, против, въздържали се. Ще направя проверка по това изменение. Okay. No Нямате карта, така ли? Вие сте против. 12 гласа против, 6 за.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 12, 12 против, 7 за, 12 против, 62 за, против, въздържали се, отхвърля се, 63 за, против, въздържали се, отхвърля се, 64 за, против, въздържали се, отхвърля се, 65 за, против, въздържали се, отхвърля се, 11 за, против, въздържали се, приема се, 66 за, против, въздържали се, 66. Извинявам се. Не успяхме да гласуваме, но то ще ще да мине. 67. 67, 68, 69. Заедно за, против, въздържали се, отхвърлят се. 70 и 71 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 12 то не се гласува. 72, 73, 74, 13 за, против, въздържали се, приема се. 75 не, то не се гласува. 75 не се гласува. Отпада. Изменение 20 за. Изменение 20. най-отгоре на страница 8. За, против, въздържали се, отхвърля се. 21, 22, 23, както и 26 и 29 са изтеглени. Това вероятно не го виждате. Това са измененията на госпожа Грапини. Те са оттеглени. Това са измененията на Мария Грапини. Изменение 24 за, против, въздържали се, приема се, ако не се е лъжено, нека да направим проверка. Всички ли гласуваха? Приема се с един глас в повече за. Изменение 25 за, против, въздържали се. Приема се 26 отпада, 27 за, против, въздържали се. Приема се Искате проверка по 27, така ли? Отхвърля се, така ли? Не, един глас повече от ваше име, значи приема се. Изменение 32, може би. 32. За против, въздържали се, приема се. Извинява се председателката, отхвърля се, естествено. 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 2 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка.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 Четвърто не се гласува и сега стигаме до окончателното гласуване, поименно гласуване. Плюс един глас от ваше име. Приема се 20 гласа за, 9 против, 1 въздържал се. Поздравление! Много ви благодаря!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 Okay, to update colleagues. Um... Уважаеми колеги, изчакваме докладчик е, по бюджета. Андреас, ти ще го направиш, така ли? Отлично. Трябваше да чуем актуална информация относно роботиката, но колегата отсъства. Да се надяваме, че ще обсъдим тази точка след точката за бюджета. Ще дам думата на Андреас относно доклада за бюджета за 2016. Благодаря, госпожо председател. Казвал съм и преди това, че трябва да се опитаме да е, представим всички отделни е, точки е, по тази тема е, в определена последователност, за да може да се проследи от всички. Колежката Галпелц не може да присъства, тъй като полето ти закъснява и ме помоля аз да поема темата бюджета за 2016 година, раздел 3. Аз ще е, говоря на английски, тъй като и бележките са на английски. Госпожа Галпелт е, каза, че е постигната вече втората е, фаза от процедурата. Това е вторият преработен проект с съответните изменения. Съгласни сме с цифрите, които са включени в предложението на комисията. Най-важни за нас са най-вече цифрите, които обещават растеж в областта, за която отговаря ИМКО. Насърчаването на економическия растеж е всъщност е, най-същественият приоритет е, за всички нас. И в това отношение ние би трябвало е, да обърнем особено внимание на управлението на единия пазар като основен фактор за растежа. Но от гледна точка на интересите на потребителите, естествено ние трябва да осигурим необходимата прозрачност е, във връзка с е, функционирането на е, правата на потребителите с предоставянето на повече права и то в цифровия единен пазар. Съществен е растежът в това отношение, така че цифрите, които се представят в това отношение, би трябвало да бъдат запазени. Има няколко основни момента мерките във връзка с форума за единния пазар. Авторът на проекта Становището смята, че трябва да се помисли за едно последователно финансиране на форума за единния пазар с участието и на съвета и на комисията, но това е по-скоро организационната е, част е, от въпроса и тук, е, така да се каже, отговорността е 100% при комисията. Гражданите, заинтересованите страни, фирмите, предприятията, институциите, трябва да поемат своите задължения и да ги изпълнят във връзка с прилагането на единния пазар, на правилата за единния пазар това е, така да се каже, е, последната фаза от прилагането на съществуващите и действащи към момента правила, тъй като ще има ново предложение във връзка с управлението на единния пазар. И във връзка с пилотните проекти, е, нашият е, докладчик обръща внимание на потребителските аспекти, които би трябвало е, да отчитат и необходимостта от е, електронната търговия и всички от тези въпроси, които са важни за потребителите от гледна точка на електронната търговия и кодекса за единния пазар. Съществува сравнително малко информация за този пилотен проект и за това докладчикът призовава представителите на комисията, на Европейската комисия да представят състоянието на нещата пред нашата комисия. Освен това, докладчикът се обръща към Кристин Шрайбер, която отговаря за пилотния проект е, е, за е, потребителите да предоставя редовна информация за развитието на проекта. Това са всъщност основните елементи в становището на нашия докладчик и те са съгласувани с докладчиците в Сянка. Аз ще дам думите сега на докладчиците в Сянка, но не виждам представител на социалисти и демократи. Госпожа Гепхарт ще представи докладчика Сянка. Да, нашия докладчик в Сянка от групата на социалисти и демократи е ангажирана в избирателния си район тази седмица и ме помоли аз да поема тази задача. Благодаря за доброто сътрудничество в дух на откровенност и е, в конструктивен дух с госпожа Галпелт. Проекто становището, което госпожа Галпелт е подготвила, е много добра основа за по-нататъчна работа и е, това е, е едно холистично предложение. Колегата Шваб е, вече спомена основните моменти. Госпожа Грапини, нашия докладчик в Сянка, би желала да обърне внимание на бюджетните редове, които са свързани с пилотния проект за предоставяне на повече права на потребителите в цифровия единен пазар. Това е, е пилотен проект, е, е, който е свързан е, най-вече и с е, проекта, прият през 2010 година за малките и средните предприятия е, които искат е, чрез този проект да участват по-активно в електронната търговия. Госпожа Графини, освен това, смята, че едва ли има е, какво да се добави към проектостановището. Може би ще внесе е, изменения и е, съвсем дребни предложения за подобряване на текста, но в никакъв случай не става дума за някаква тотална промяна на текста, представен от госпожа Галбелч Нашия докладчик в сянка е много доволен от това, което е представено като текст. Даниел Далтон е докладчика в сянка на ЕКАРЕ. Да, благодаря, е, госпожо председател. От моя гледна точка, наистина, е, в общи линии можем да бъдем много доволни от работата на докладчика, но все пак е, за моята група този текст означава една дилема, тъй като ние смятаме, че не би трябвало да има е, увеличаване на разходите, не бива да има е, в това отношение повече е, инвестиции в нови проекти. съгласни сме от друга страна с фокуса, с акцентите, които определя докладчика в сянка, най-вече с малките и средните предприятия, повече права на потребителите. Да, действително, трябва да се помисли за укрепване на единия пазар, е, но е, ми се струва, че е, това може да стане и по линията на други мерки, не свързани непременно с увеличаване на средствата за проекти. Така че ние подкрепяме съдържателната част на становището, но смятаме, че има редица други сфери в бюджета, в които можем да намалим разходите, за да осигурим тези допълнителни средства, които се предвиждат от докладчика за единия пазар. Госпожа Хансова, следващия докладчик в Сянка, да. Ние сме съгласни в общи линия с новото предложение на докладчика. Ще е, оттегля измененията, които бях направила във връзка с първоначалния текст. И е, очакваме е, с интерес и преговорите по пакета за пилотните проекти и за единия пазар. Не виждам други докладчици в сянка от страна на зелените, на Европа за свобода и пряка демокрация. Но другите колеги, ако желаят, могат да вземат думата. Не само за докладчиците в сянка въжи констатацията, че е, проектостановището по бюджета е добро. Има две, два въпроса, които са особено интересни ние започнахме да работим по платформата за онлайн решаване на споровете. Това е нещо, което действително много ни интересува и което ни интересува и смятаме, че трябва да се продължи. И проекта за единния пазар. Би трябвало да започнем с подготвителната работа доста по-рано време е, както се казва, е, да се започне с подготовката. И мисля, че в седма точка става дума за е, е, форум по въпросите на единния пазар. Самият е, форум всъщност представлява, така да се каже, един е, инструмент за информация, за насърчаване на информираността за единния пазар, който би трябвало да се използва е, максимално. И един последен аспект. Ще помисля за внасянето на някои изменения във връзка с предвиждането на повече средства за е, информацията за единния пазар. Струва ми се, че е, степента на информираност е много-много ниска. Да, предвиждаме известни средства и настояваме за това да се предвидят тези средства за Солвият и също време, но по отношение на информираността и е, за Солвит е, не сме направили е, много. Така че според мен именно предоставянето на информация, популяризирането на проектите е нещо много важно, на което трябва да се обърне внимание. Благодаря. Не виждам други желаящи да вземат е, думата в момента. Може би представителите на комисията биха желали да участват в дискусията. Но, сега виждам, че и докладчикът ни е тук. А, да. А, добре, а, ще дадем думата на а, представители на комисията. Благодаря. А, всъщност аз замествам моя колега, която в момента е на път а, за парламента. Нека да започна с следното. Форума за единия пазар ще бъде свързан с седмицата за малките и средните предприятия. Най-малкото това е желанието ни да свържем двете събития. И по този начин смятаме, че ще отговорим по-добре на изискването за хармонизация и за създаването на синергия. Едно изискване, което се поставя и към бюджета. В момента няма други е, решения, е, освен е, известното ви вече решение е, да се потърси нов правен инструмент, е, който ще запази единния пазар, но времено ще го свърже в е, е, много по-голяма степен с малките и средните предприятия. Защото така именно ние ще можем да обединим усилията на Генерална дирекция пазари и Генерална дирекция предприятия. Ето това е всичко, което бих могъл да кажа във връзка с форума за единния пазар. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. И нека сега дадем думата на нашия докладчик. Надявам се, че пътуването не е било прекалено изморително. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Пътуването ми бе ужасно и за това идвам с такова закъснение. Бих желала да благодаря на всички докладчици в Сянка, които допринесоха за резултата от работата и ми помогнаха да изготвя становището. Мисля, че сътрудничеството ни беше прекрасно. Мислихме съвместно и взаимно градихме все по-силна обща позиция. Чувам от комисията, че мерките, за форума за единния пазар няма да бъдат продължени така, както ние бихме желали. За това може да се съжалява. Трябва да се прецени как тези мерки да бъдат интегрирани сред мерките за малките и средните предприятия. Също толкова важно е да бъдат откроени подходящите приоритети. Тъй като и двете категории мерки са важни и има значение – контекста, в който ги разполагаме. Те са важни не само за малките и средните предприятия, но и за потребителите, а и за по-големите дружества. Форумът за единния пазар има своето значение. Смятам, че в доклада сме постигнали необходимото равновесие. Това, което ние можем да обещаем е да продължим наблюдението, така че да не губим нищо от тези така полезни мерки те трябва да бъдат е, отново включени в нов законодателен проект, когато такъв бъде представен. Благодаря. Комисията желая ли да коментира чутото? Благодаря, госпожо председател. Може би не съм се изразил много ясно. Форумът е, за единия пазар ще продължи да съществува. Ние се опитваме обаче да мобилизираме е, синергията по отношение на съдържанието и по отношение на хармонизацията. Не всичко, което се включва във форума за единния пазар, е, се отнася до малките и средните предприятия. В това отношение докладчикът е, е абсолютно прав. Ние се опитваме всъщност да намерим си е, синергийния ефект по отношение на бюджета и на е, малките и средните предприятия. Но в никакъв случай никой не възнамерява да приключва съществуването на форума относно единния пазар. Благодаря ви. Благодаря за така даденото разяснение. Да, госпожа Гепхарт. Може би ще ми позволите да добавя един коментар. Благодаря много на Европейската комисия за това важно пояснение и уточнение. Идеята за форума за единия пазар е всъщност на Европейския парламент Роза Туненхайнштайн всъщност предложи първа тази идея. Благодаря и още веднъж. Но това не означава, че е, Европейската комисия е, трябва да се нагърби с е, цялата работа по подготовка. Хубаво би било и ние, т.е. Европейския парламент, да участва пълноценно в подготовката на форума, а не е, към края на подготвителната е, част от задачата, така да се каже, да извикат един или двама представители на парламента и само про форма те да представляват нашата институция. Искаме да участваме от самото начало. Е, желая ли докладчикът да се включи? Или може би колегата, който току-що пристигна, не, извинете. Не мога в момента да продължа, защото всичко е блокирано около парламента. Да, и нашия докладчик имаше проблеми с пътуването. Ако желаете да се включите, имате възможност, тъй като времето ни е малко повече. Разбирам, че вече е проведен разговор за специално предназначение за разисканата цел бюджет, имаме различни варианти, но сега е, е на лице едно ново положение с сливането на генерална дирекция пазар в е, друга е, структура, така имаме нова основа за форума за единния пазар. Това е послание, което сигурно желаете да чуете. Ние постигнахме доста добри резултати по време на съществуването на този форум. Влизайки в залата, разбрах за какво се говори. Чувам от госпожа Гепхарта, че парламентът стои зад идеята за форума за единния пазар. Мисля, че винаги сме се стремили към усъвършенстване на това, което правим. Госпожа Вики Форд се в течение на тези наши усилия. Различните парламентарни групи са запознати и ги следят. И мисля, че е, това се видя и по време на няколкото е, специално предназначени за това работни срещи, както и ще се види при голямата проява, която ще организираме следващата година при холандското председателство. Непременно ще поканим онези парламентаристи, които проявяват интерес към форума да посетят тази проява. Както чухте, ние много силно подкрепяме форума. Бихме желали той да продължи да съществува. Вие говорите за синергия, проистичаща от сливането на различни структури. Смятам, че е, това ще продължи да представлява голям интерес за нас и в бъдеще. Благодаря ви. Някой друг желая ли думата? So това е нашата първоначална дискусия. 14 юли на обяд е срокът за изменения. На 3 септември ще бъдат разисквани измененията, като на 3 септември, казва ораторът, ще бъдат обсъдени тези изменения. Um, uh, ако няма никой друг желаещ да се изкаже по тази тема, стигаме до точка разни. Няма желаещи да повдигнат въпрос по точка разни колеги. Припомням ви, че следващото ни заседание ще се проведе така, както е обозначено в програмата. Благодаря за присъствието ви и довиждане.